Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Добро утро, дами и господа. Моля, заемете местата си. Не сме твърде много, но се надявам, че колегите ще дойдат съвсем скоро. Винаги подхождам така. Добре дошли на последното заседание на Парламентарната комисия по регионално развитие в този мандат на Европейския парламент. Можем ли да одобрим дневния ред за заседанието? Да. Благодаря. Поради ограниченото ни време тази сутрин, предлагам да съвместим точка четвърта и пета в една точка – Става дума за разговора с комисаря и коментарите по кохезионната политика. Мисля, че би било добре, за да не повтаряме едни и същи неща. И така, ако сте съгласни с моето предложение, дневният ред се приема. Проекто протокола от 21 марта е на ваше разположение в интернет. Ако имате възражения, моля, повдигнете ги до края на днешното ни заседание. Ако ли не, протоколът се смята за прият. Съобщение на председателя. Координаторите на Комисията по регионални въпроси се срещнаха на края на заседанието на парламентарната комисия на 21 марта. Решенията, които взеха, ви бяха предоставени по електронната поща. Можете ли да ги одобрите? Благодаря. Записват се в протокола на днешното заседание. На второ място, вчера сутринта господин Ван Рой, госпожа Крел, господин Зелер и аз се срещнахме с бюрото и координаторите на комисията Котер, на комитета по регион, за регионите е, на работна закуска. Целта беше да е, обсъдим сътрудничеството с комитета за на регионите през последните 5 години и да видим как е, можем да препоръчаме да се развие това сътрудничество за напред. Обобщихме го в меморандум, който ще бъде предоставен на настоящите бъдещи членове на нашата комисия и на Комитета на регионите. Подготвяме крайния вариант на текста, не е подписан. Това е просто един общ документ, който обобщава работата ни. На 11 юли комисията Котер и Алианса за сближаване ще анализира мерките за бъдещата кохезионна политика. Членовете на Комисията по регионални въпроси са насречени да участват. Секретарията ще ви предостави допълнителна информация в момента, в който я получим. Третото ми съобщение. Организирах малък коктейл след края на днешното заседание тук пред залата, за да си кажем на здраве за края на работата на тази комисия по време на този мандат на парламента да си пожелаем всичко най-добре за бъдеще и е, да пожелаем на комисията по регионални въпроси и на комисаря всичко най-добро за напред. И накрая, това е последното заседание на Комисията по регионални въпроси и аз е, като председателка на тази комисия искам да ви да взема думата сега и да кажа благодаря ви, госпожо комисар, за отличното сътрудничество. Да кажа благодаря на всички членове на Комисията по регионални въпроси за отличната им работа, за подкрепата, която ми даваха, за съвместните усилия, които полагахме и за успехите, които постигнахме. Получихте ли този дълъг списък от секретарията? Това е, е, е всичко, което сме постигнали по време на мандата. Много впечатляващ списък. Благодаря на всички. Благодаря на служителите на Европейската комисия за тяхното сътрудничество и участие. Благодаря на служителите на съвета за тяхното сътрудничество и участие. Благодаря на всички председателства, с които сме работили различни хора с различен подход към темите, но всички изключително конструктивни. Искам да благодаря и на съветниците по политиката. Искрено ви благодаря за отличната помощ и отличната работа, тъй като от този списък, който е пред мен, нищо нямаше да е възможно без вашата помощ, без вашите познания и без вашия професионализъм. Искам да благодаря и на служителите на Европейския парламент, започвайки от секретарията. Благодаря ви за помощта, за работата, за подкрепата, за търпението, което проявявахте към мен. Имали сме доста забавни моменти. В крайна сметка, мисля, че е, всичко е добре, щом свършва добре. Благодаря на всички на службите на Европейския парламент, правната служба и всички останали, които ни помогнаха да работим добре. И накрая, нека да благодаря и на преводачите. Ще го направя отново и на края на заседанието, както обикновено го правя, но нека да кажа и сега. Без преводачите нямаше да постигнем нищо което постигнахме. Можем да се опитваме да говорим на общи езици, но с тяхната помощ работата ни е много по-улеснена. Така че благодаря и на преводачите. И накрая, нека да благодаря на всички, които гостуваха на нашите заседания и които участваха представители на неправителствени организации, на университети, от различни организации, които помагаха в нашата работа, включително и банкови организации. Всички те участваха много активно в нашата работа през последните години. Спирам до тук, давам думата на комисаря Крецо. Спомняте ли си е, първото изслушване с комисарката? Сякаш беше вчера, всъщност обаче са изминали 5 години. От тогава сме свършили страшно много работа, така че благодаря ви, госпожо комисар, и заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ти, Искра. Уважаеми дами и господа, членове на Европейски парламент, дами и господа, действително сякаш беше вчера, когато дойдох тук за е, изслушване като комисар, след като 8 години бях е, била в Европейски парламент като член на парламента. Е, трудно ми е да си представя, че са изтекли тези 5 години. Но може би просто не усещаме как изтича времето, защото днес сме се събрали в един малко емоционален момент, но е момент, в който отбелязваме съвместната си работа, това, което сме постигнали заедно всички ние и служителите на парламента, на комисията и на съвета. И днес мисля, че е добър момент да се занимаем с един обзор на постигнатото до тук и да поговорим за това колко много сме постигнали. Искам да благодаря на всички, благодаря и на служителите, и на преводачите, искам да благодаря на докладчиците. Заедно пътувахме и на посещения в, регионите, които, от които идвате, така че много работа сме хвърлили и мисля, че постигнахме най-малко. Първо, основната ни идея нито един регион да не бъде изоставен. Ами, преди няколко години ни се струваше, че няма как да проведем тази политика, да се стигне наистина до всички региони и да се запази грижата за всички региони, така както е била преди. Но се наложи да се стегнем, да не се отказваме и положихме доста усилия. Пред 2015 година не беше е, лесно регионалната политика в Гърция беше блокирана поради липса на финанси, например. Работихме заедно много активно. Специална мярка в Гърция деблокира бюджета и даде възможност на Гърция да завърши важни проекти и в областта на инфраструктурата, предприемачеството, социалните въпроси и Искам да благодаря на парламента за това, че толкова бързо реагира при приемането на съответните законодателни норми. Работихме заедно и е, по други инициативи за регионите е, е, и по-конкретно онези, които са изоставащи. Работихме за да им помогнем да се преобразят и да тръгнат по пътя на устойчиво развитие. Благодаря отново на всички, които сътрудничиха за това. Също стигнахме до решението, че политика, която се провежда само отгоре надолу, няма как да реши всичко. И че едни и същи решения няма как да са еднакво ефективни навсякъде. За това имаше пилотни проекти за промишлена трансформация и по-конкретно за е, въгледобивните региони и за регионите, които изостават. Работихме с е, хората на място, за да им помогнем да проведат съответните реформи. Информирахме комисията за предложенията за кохизионната политика след 2020 година и добре си давам сметка колко е важно за вас кохезионната политика за следващия период на 2021-2027 година да бъде гарантирана. Подчертахме, че трябва да се трансформира економиката, отговаряйки на политическите ни цели. Първо има тематична концентрация на средствата и всичко започва от инициативите за регионите, които трябва най-много да напреднат, за да се изравнят с другите. Е, нямам достатъчно време да се спра на всичко, което постигнахме, но е, заедно с Юлиан и господин е, Марджи, Омарджи работихме по най-отдалечените райони и направихме възможно най-много за тях. Що се отнася до солидарността и реакцията при бедствия. Много добре знаете, че фондът за солидарност беше използван в много ситуации в Италия, в Португалия, там където имаше сериозни природни бедствия, беше използван и във връзка с кризата с беженците. Няма как да обсъдя във всички подробности кохезионната политика, но мога да съобщя няколко цифри. Над 1 милион предприятия бяха подкрепени, над 400 хиляди нови работни места бяха създадени и до края на периода. И в обобщение за мен, в комисия и за Европейската комисия, работихме добре заедно с Европейски парламент, намерихме решения, и изпратихме ясно послание за нашата Европа. И то е, не искаме никой да бъде изоставен, не искаме нито един регион да бъде изоставен. Този принцип беше, принцип беше включен в доклада Вестфал от 2017 година за градивните а, елементи на бъдещето. Искам да благодаря на Карстена и на докладчиците в Сянка. Е, този доклад беше транспониран в предложение на комисията за периода след 2020 година и съм ви много благодарна за направения принос. Е, вашият доклад е, и много елементи от него са отразени в предложената политика за бъдеще. Запазили сме политиката за всички региони, запазили сме справедливото балансирано разпределение на ресурси по берлинския метод, увеличихме съсредоточаването върху основните предизвикателства на економическия преход и засилването на економиката. Също времено запазихме подкрепа за основни инвестиции в инфраструктура, социални инвестиции, инвестиции в здравеопазване, образование и натрупване на умения. Нищо от това нямаше как да се постигне без вашето участие, без, без вашата активна помощ. За това искрено ви благодаря. Гледайки назад, мисля и за други важни неща, които сме постигнали. Е, например, това, че политиката стана по-близка до гражданите. Комуникациите е, бяха важен приоритет за моя мандат и се радвам, че успяхме да намерим съгласие по тази тема. Защото по време на мандата се сблъскахме с някои затруднения. Евробарометър показваше, че само един от всеки трима граждани е наясно с това какво постига кохезионната политика на място на терена за хората. И се радвам, че е, в това усилие не бях сама. Участвахте и вие, участваха и служителите, подкрепиха усилията ни и е, си сътрудничихме. Що се отнася до платформата Какво прави Европа за мен, тя е, предоставя отлична информация, включително и за развитието на регионите. Гражданите могат да следят напредъка и развитието на кохезионната политика. Подкрепих. Благодаря и за подкрепата за седемте действия, които задействахме с комисаря Тайсън през 2017 година. Вашата подкрепа вече е довела до 17 000 събития на отворените врати за кохезионната политика навсякъде в Европа. 450 000 души са присъствали на тези дни на отворените врати, нещо, което показва, че гражданите се интересуват от това какво прави Европа в регионите. Приветствам и подкрепата ви за местно развитие за над 100 стратегии за развитие на местно равнище, разработени през този мандат. Има пет приоритета за бъдещето и петия приоритет приближаване на Европа към гражданите позволява да се да действа за развитие на градски и селски райони и позволява да се работи и за това гражданите да се чувстват по-ангажирани с местното провеждане на програмите, свързани с кохезионната политика. Благодаря ви за сътрудничеството. Искам да благодаря на Паскал и на Матис за работата по трансграничното сътрудничество, което е един от най-видимите елементи на европейския проект и ам, показа, че можем да работим заедно. Благодаря за търпеливата работа и за това, че напреднахме. Същото може да се каже за макрорегионалните стратегии. Европейският парламент продължава да играе основна роля за макрорегионалните стратегии, за да могат те да постигнат успех. За тази цел е необходимо да има продължаваща политическа подкрепа и вашата роля беше значима. Успяхме да постигнем и други неща. Например, създадохме условия за упростяване и за по-добро приложение на правните норми, защото знаете колко често се чуват обясне... Е, оплаквания, че процедурите са сложни и бюрократични. Когато встъпих в длъжност, си дадох е, много ясна сметка, че политиката в областта на сближаването трябва да стане много по- проста за приложение. И така, въведохме много мерки, включително и намалихме административните изисквания за по-малките проекти. Това стана благодарение на работата на докладчици като Ламберт Ван Нистерлой, Констанца Крел. Благодаря им лично. Ламберт, мисля, че оставаш прекрасно наследство. Благодаря ви за сътруд... Благодаря ти за сътрудничеството. Заслужил си си е, разпускане и почивка. Знам, че няма да се кандидатираш за следващите избори и за това искам да ти благодаря много за всичко постигнато до тук. Разбира се, е, имам и специални думи на благодарност към Искра, но за мен най-важното беше, че вие представлявате гражданите и беше важно да разговаряме с вас и на неформални срещи, за да можем да вземем решение как най-добре да приложим натрупания от вас опит в предложенията на комисията. Във връзка с Омнибус, подготвихме политиката за след 2020 година и вашата активна подкрепа беше от огромно значение. Предложихме 80 мерки за простяване, по-лесно и по-бързо прилагане. И всичко това означава, че програмите ще могат да позволят да се съсредоточим върху получателите на, на тази подкрепа. Това са конкретни постижения и спокойно можем с чиста съвест да отидем при гражданите да кажем борили сме се за всички региони, за по-добро приложение за политиката. И работата трябва да продължи в същия дух и за бъдеще. Искам да благодаря и на председателката за дългите часове, прекарани в тристранни срещи, ди, диалози, защото нямаше как да се постигне. Е, за съжаление, нямаше как да се е, постигне пълна договореност по бюджета преди европейските избори. Щеше да е по-добре да е постигнато, за да може спокойно да започне приложението на следващия програмен период от 4 януари 2021 година, но се надявам, че поне до края на годината ще има споразумение, защото трябва вече да се подготвят програмите и за да стане това, трябва да се приеме законодателния пакет възможно най-скоро. Освен това, трябва да похваля комисията Реги. Вие работихте неуморно и по-конкретно Искам да благодаря на госпожа председателката, но и на господин Новаков, господин Коцолино, колегата Креле, господин Ван Нистелрой. Вие работихте много усилено по изготвянето на позициите и подготовката на преговорите. За жалост, съветът малко изостана, но наистина високо оценявам това, че имаше много постигнато по общата позиция. Освен това оценявам духа, в който протекоха триалозите. Пак казвам, ако съм разочарована, можехме да постигнем споразумение по някои от текстовете, но се надявам, че работата ще продължи. В заключение, дами и господа, ето, пет години минава толкова бързо. Аз за последен път заставам пред вас като комисар по регионалната политика. Надявам се да се върна и да стана ваш колега някъде в залата. Горда съм с това, че постигнатото заедно е важно. Специалните мерки за Гърция, предизвикателствата за районите с индустриален преход Омнибус, програмирането по пакета след 2020 година. Работихме заедно, не можех да си пожелая по-добри партньори. За мен беше чест – да работя с вас, да ви служа. Желая ви всичко най-добро в бъдеще на вас и на вашите семейства. Надявам се да се видим отново. Когато и да се видим, можем да сме уверени, че сме направили най-доброто за гражданите, за регионите, за Европа. Обикновено тук се казва благодаря ви за вниманието но аз ще кажа благодаря ви за всичко. Thank you, Commissioner. Is... Благодаря ви, госпожо комисар. Наистина за нас е чест и удоволствие да разговаряме с вас, както винаги. Предложих двете точки в нашия дневен ред да бъдат съчетани а именно обсъждането с госпожа комисаря и обсъждането на постигнатия напредък и нашата работа. Ще цитирам цифрите, подготвени за общия обзор от секретарията. Всичко това ви е разпратено, но се надявам, че вие все още не сте ги погледнали първо четене по трите основни законодателни предложения за бъдещата кохезионна политика. Фонда за развитие, Интерек, CPR, Европейския трансграничен механизъм. По тези досиета ние отговаряхме и успяхме да постигнем одобрение на първо четене в пленарна зала. Това е много важно, Вчера, когато разговаряхме с членовете на комитета по регионите, ми стана приятно, че регионите наистина оценяват работата ни, разбират колко е трудно да стигнем до съгласие с съвета, но първото четене в парламента е нещо, което те наистина оценяват. Те разбират нашата работа и ни поздравиха за нея. Освен това, ние имахме 16 допълнителни законодателни процедури, някои от тях много бързи, заради неотложната процедура. Комисията ни притискаше, но така или иначе ние проявихме разбиране и се справихме. Подготвихме 25 законодателни становища за други комисии. И това е знак за доброто сътрудничество с тях – Специфичното за нашата комисия е, че наистина много добре работихме с останалите комисии в парламента. Много добро разбирателство. Нямаше конфликт на интереси. Ние бяхме победителите, що се отнася до конфликта на интереси. Наистина успяхме. Имахме и 29 незаконодателни доклада по нашите позиции – включително и 7 доклада за изпълнението. В парламента тези доклади не са много популярни, но ние ги изготвихме. Някои от тях са много интересни. Приятно ми е, че господин Мато е тук, защото той започна първи с тях – Имахме и 50 делегации на членове на Реги, които проверяваха изпълнението на регионалните политики на място. Ще спра до тук. Много неща имахме за обсъждане. Давам думата на членовете на комисията, като започвам с координаторите. Трима от тях са в залата. Господин Ван Нистелрой. Благодаря. Знам, че последната реч е по-важна от първата, затова много ще внимавам. Благодаря ви за възможността. Първо благодаря на госпожа комисаря. Ние имахме чудесно начало, когато я видях за първи път като кандидат да влиза в залата. Казах, Обърнете внимание на интелигентната специализация. Това е изключително важно за бъдещето, за европейската конкурента способност. След това имахме и изслушване. И нека ви кажа следното. Знаем, че групите изготвят въпроси, тези въпроси се приоритизират. Аз дори не поставих въпрос но кандидатката за комисар каза на отговора на господин Ван Истерой за интелигентната специализация. Аз ви казвам, дори не бях задал този въпрос. Ето виждате как всичко е магия и понякога нещата се случват, защото има и разбирателство, не само дебат. Аз съм от страна, която е нетен платец. Мога да ви кажа какво означава това. Означава, че непрекъснато ме критикуват за работата ми тук, тъй като съм твърде положително настроен към кохезионната политика. Кохезионната политика е спойката – Благодарение на нея регионите са сплутени във времена на криза, но в Холандия това не се възприема така. Нашият финансов министр казва, това ни струва пари, кога ще си ги върнем. Опитвам се да обясня, че той получава повече отколкото харчи, но той не го вижда по този начин. Затова бих казал, че е истинско чудо, че успяхме да получим финансово това, което искахме. И комисията наистина успя да направи така, че всички региони да бъдат модернизирани и така да се доближим до гражданите. Сега имаме възможност да обсъдим аз искам да водя битки за бъдещето, а не за миналото. Вчера имахме неофициалната среща на върха за регионално сътрудничество с китайците. И те ни питаха как се справяте. Вие имахте 12 нови държави членки, плюс кризата. И в крайна сметка всичко работи. Това е заради кохезионната политика – в Китай има голямо развитие по крайбрежието, има големи градове, от друга страна вътрешността на страната, повече в западен Китай. Те казаха, че страдат от обезлюдяване на регионите, имат сходни проблеми. Но разбира се, кохезионната политика не е лекарство, тя е по-скоро превентивна. За да се избегнат много от грешките, ако не се предприемат мерки. Както каза и нашата председателка, в парламента имахме доста битки структурните програми подкрепят реформите и те не тръгват от комисията ЕКОН, а от тук. Ние имаме позиция. И искам да кажа на бъдещия мандат, не проваляйте шансовете си. Може да има всякакви видове модернизации, но трябва да мислим и за бъдещия период, за бежанците, за възможните земетресения, да бъдем близо до гражданите. Разбира се, има и нови проблеми – Не мога да не се вълнувам, когато си мисля за селските региони. Трябва да мислим за интелигентните села. И тук не става дума за правомощия на националните държави. Имаме приоритети. Трябва да сме по-близо до гражданите – И тези граждани трябва да имат много по-силна позиция да допринасят за стабилното бъдеще на Европа, а не да попадат в ръцете на националистите и консервативно настроените. Тези региони би трябвало не да бъдат девета дупка на кавала, а да могат да се включат. Ние бяхме много успешни. Виждаме сега, че селата поемат ръководната роля в прехода в енергийния отрасъл или полагането на грижи. Ние трябва да си научим уроците, защото населението в тези села застарява. Трябва ни един нов социален и економически модел. И той няма да възникне от само себе си. Трябва да положим усилия. Ще ви цитирам доклада на ОИСР от 2012 година. Ето там се споменават три проблема в световен план дигитализация, автоматизация, технологични промени, демократични промени, застаряването, миграцията. Така че ние трябва да работим в тези три области. Благодаря на всички за съдействието, благодаря за сътрудничеството на колегите. Това беше добър мандат. Thank you, Mr. Van Nistelrooy. Um, so, Mr. Van Miltenberg, the floor is yours. Господин Ван Милтенбърг, Благодаря ви, уважаема госпожо комисар. Като че ли вчера беше, когато дойдохте тук за първи път, преди 5 години, и ето сега отчитаме цялата извършена работа. Мисля, че вие се справихте прекрасно и с вашите предложения за модернизиране на регионалната политика, за да може инвестициите да се подкрепят в цяла Европа – в духа на солидарността. Можем само да ви поздравим, но съм съгласен с вашето разочарование, що се отнася до законодателната работа. Няма голям напредък по CPR, макар че това беше един от приоритетите на румънското председателство. Тук няма никакъв напредък. Също по европейското териториално сътрудничество по регламента за Фонда за регионално развитие на Европейския съюз. Тук нямахме истински напредък и за това аз разбирам вашето разочарование. Можехме да участваме повече, повече и от а, румънското председателство. Но, така или иначе, утре е, вие ще бъдете в Букурещ, ще разговаряте с министрите. Така че искам да ви попитам какво е вашето ключово послание. Явно е, че вие ще говорите за фондовете, за европейския семестър, за тематичните концентрации. Има вече изготвени позиции, малко или много в работните групи на съвета и Корепер – Разбира се, тези предложения не отговарят винаги на вашите предложения, но знаете какво сме приели в пленарна зала и преди две седмици. Въпросът ми е какво е ключовото ви послание към министрите. Има и още нещо – Що се отнесе до позицията на съвета по Кохезионния фонд и фонда за регионално развитие, те искат да се направи връзката с регламента за териториално развитие. Много е важно в Европа да има иновации. Не можем да изоставаме от американците или китайците. Но за да не изоставаме, ни трябва достатъчно голям бюджет – за инвестиции в регионалните иновации. Това е тема близка до сърцето ми, защото регионалната политика не е само за солидарност или премахване на регионалните различия. Целта е Европа да е по-силна на глобално ниво. И моят въпрос е как да стане така, че да не попаднем между двата стола на регламентите. Това е моята тревога и се интересувам дали вие ще повдигнете темата утре. Или това ще е част от мандата и на новия комисар, за да сме сигурни, че се придържаме към вашето предложение. Имам и някои конкретни въпроси. Като говорим за градския дневен ред, много е важно да има съобщение пред парламента за резултата от тематичните стратегически партньорства. Трябва да сме сигурни, че този дневен ред не се забравя и се включва при всички процеси. И не на последно място. Искам да ви пожелая успехи в бъдеще вие отново ще се кандидатирате, ще водите кампания. Мисля, че имате много добри постижения. Разбира се, винаги може да се направи и повече, но искам да изразя своята благодарност от името и на цялата група за доброто сътрудничество през тези пет години. Пак казвам, като че ли вчера беше, когато започнахме. Желая ви успех, когато се срещнете с министрите и бъдете твърда от името на Европейската комисия и надявам се Европейския парламент. Кохезионната политика трябва да работи и в бъдеще. Благодаря. Thank you, thank you, Благодаря, господин Фан Милтенбург. Благодаря, че ни напомнихте за срещата в Букурещ утре. Нека да ви информирам, че ние ще изпратим нашите представители, господин Омерши, като първи заместник председател на комисията и господин Целер ще представлява комисията по регионално развитие в Европейския парламент. Той ще представи и постиженията на нашата комисия през този мандат. Така че ние ще бъдем представени заедно с комисарката на тази среща. Господин, госпожа Темато. Благодаря благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че сте тук на нашето последно заседание за този легислатурен период. Е, има много неща, които, е, с които можем да се похвалим. Много мерки са предприяти, но същевременно остават и още много предизвикателства. Най-общо казано, а, е, а, мога да кажа, че когато Започнах работата си в парламента е, като представител на пете е, звезди. Пред нас е, така се очертаваше една копчина от неприятни задачи, свързани с економиите, които ни се налагаха. Много а, документи всъщност бяха фокусирани именно а, върху необходимите съкрещения на разходите. И ето, че а, все пак а, една голяма част от а, нашите идеи бяха реализирани, но все още има много-много нерешени задачи, като борбата срещу климатичните промени ние имаме проблеми и с природни бедствия, и земетресения, пожари и така нататък. Всичко това, естествено, е една битка, която трябва да продължава и която в крайна сметка до този момент беше безуспешна, тъй като политиката бе политика на економиите. И комиса, е, председателя на комисията Юнкер призна също, че става дума за непосилни економии. Е, в Португалия също се говори за това с неудоволствие, но междувременно стана ясно, че е, тези мерки за съкръщение на средствата са контрапродуктивни. Основните насоки, в крайна сметка, трябва да бъдат насочени към повече социална политика. И това ние се надяваме, че ще се случи в рамките на Европейския социален фонд така че е, да могат да се е, оправдаят очакванията на гражданите. Моята е, делегация се постара да работи отговорно и да предлага отговори съобразени с потребностите на гражданите – които може би в километри са далеч от Брюксел и от Штрасбург, но нашите действия се отразяват пряко на гражданите. Като делегация ние се опитахме да работим за утвърждаването на стандарти, които ще бъдат от полза и за следващия състав на парламента. Говорихме за Интеррек е, и именно по отношение на Интеррек ние проявихме желание е, за сътрудничество с колегите е, в тази комисия. Комисията доста ни критикуваше, но в крайна сметка ние успяхме да продължим успешно работата по интеррек. Европейската комисия създаде общия регламент, който се отразява и на нашите региони. Имаше съкръщения в консолидираната версия на бюджета. Ние трябваше да мислим за това, че всичко в крайна сметка е свързано с живота в регионите. Още е, в бюджета за 2016 имаше е, немалко е, съкръщение, но въпреки всичко е, ние успяхме да наложим е, нашите виждания по отношение на споделеното финансиране, на съфинансирането и това бе успех. Една много важна тема, с която се е, занимахме. Но е, естествено повод за критика винаги може да се намери. Е, е, много често ни казват, все пак не успяхте да направите нищо значимо. Е, ние смятаме, че в крайна сметка парламентът постигна като цяло е, значителни резултати. Ще спомена тематичните концентрации, а също и раз... фонда за регионално развитие. И Естествено, това е повод за усмивка, може би член 6, който се отнася до горивата. Подчертахме значението на тази разпоредба във връзка с нашата дългосрочна визия финансирането става по линията на кохезионната политика във връзка с горивата, традиционните, конвенционалните горива и това действително е успех, с който можем да се гордеем. Благодаря много на всички колеги на председателя на комисията, на комисаря, на колегите от секретарията, с които работихме добре. В нашата делегация има е, хора, които може би следващият е, мандат няма да са в парламента. Такива има и в другите делегации, но аз мятам, че ние всички можем да се похвалим с добри резултати, които са е, в крайна сметка е, постигнати в взаимодействие помежду ни. Господин Флак има думата и господин Плочак и някои други колеги. Благодаря, е, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Е, е, през последните е, седмици е, най-вероятно всички вие е, сте се занимавали доста дълго с британците, за да продължа и аз да ви занимавам дълго с себе си. Във всеки случай трябва да кажа, че оцених работата в комисията, добрите намерения и на членовете на комисията и на, на парламентарната комисия и на Европейската комисия. Аз много се надявам, <laughs> че ще можем да се видим пак и през новия легислатурен период. Кандидат съм действително, но да видим дали нещата ще стигнат до там. Твърде много въпроси имаше във връзка с предстоящия период. Е, всички колеги е, от ЕКР е, и от името на британските колеги най-вече мога да кажа, че ние благодарим много на нашият председателка за чудесния начин, по който ръководеше работата на комисията през този мандат. Нека да кажа още веднъж, че Обединеното кралство напуска не защото има враждебно отношение към Европа. По-голямото мнозинство от хората всъщност е европейски е, настроено, но имаше като че ли известно разочарование по някои от частите в европейския проект. Надяваме се, че Междувременно нещата са а, е, е, на а, е, правилното им място и а, тези виждания са коригирани. Благодаря, господин Плак. Благодаря много за конструктивната работа на групата на европейските консерватори и реформатори. Благодаря и за хубавите думи за мен като председател, господин Руис. Благодаря ви. Преди да се е, завърна е, в Португалия, е, аз още на предишното заседание подчертах колко е ефективно и е, конструктивно е, бе ръководството на комисията под вашето председателство. Благодаря е, и на вас, госпожо комисар, на колегите от комисията, на секретарията, на преводачите. Благодаря на господин Фанис Рай, е, който е координатор на моята група. За мен бе удоволствие да е, участвам в работата на комисията. За 24 години е, е, бях председател на парламента в Португалия. Имах възможност да се срещам и да разговарям много често с млади хора в моята страна. Някои от е, тях е, не са били родени в е, момента на присъединяването на Португалия към Европейския съюз. Аз имах възможност да им разкажа колко са се подобрили нещата в нашата страна и че трябва да продължаваме по този път. Пет са целите за нас и основните ни приоритети приближаване на кохезионната политика до гражданите. На първо място, защото гражданите трябва да усетят непосредствено ползата от нашите програми понякога имаме проблеми в комуникацията на местно равнище, на регионално равнище. Е, нещата опират обикновено до средствата за отделните програми е, и инициативи. Господин Фан Нистел Рой се опитва е, да извлече, така да се каже, полза за себе си от всичко това, което Европа е направила и да дръпне чергата към себе си, но да, ние трябва да подобрим комуникационната среда. Това е всичко от мен. Благодаря ви, благодаря за хубавите думи. Господин Палчак, има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо ще благодаря на госпожа комисаря за нейната работа. Радвам се, че имах възможност да работя най-вече в сферата на кохезионната политика. Госпожо комисар, преживяхме различни кризи. Кризата в Украина, Украина, кризата в Гърция финансовата криза, която засегна и е, политиката на сближаване и редица други, е, може би по-малки кризи, е, но не на последно място и Брексит. Независимо от поредицата от кризи, политиката на сближаване се оказа по-силна от всички тези сътресения – и за мен бе удоволствие да се боря за налагането на тази политика на сближаване. Благодаря на всички, с които взаимодействахме чудесно. Благодаря и на координаторите и на председателя на нашата комисия. Благодаря. Госпожа Родригес има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих желала да благодаря на госпожа комисаря, на колегите, на служителите от секретарията, но на вас дължа специална благодарност, госпожо председател, за чудесния начин, по който ръководихте нашата работа. Благодаря ви. Имаше и моменти на напрежение и стрес, но в крайна сметка можем да се похвалим с една добре свършена конструктивна работа. И когато ставаше дума за проблемите с, в Испания, в Португалия, нашата комисия успяваше да наложи единна позиция и да говори с един глас. Е, това е изключително важно за е, кохезионната политика в Европейския съюз и за регионите. Нуждаем се а, е, от а, повече усилия, за да браним политиката на сближаване. Естествено, има а, и много аспекти, които показват на дело какво означава солидарност в Европейския съюз. Също времено гражданите понякога не могат да го разберат, тъй като, както стана ясно и го казаха и колегите, има комуникационни проблеми. Не бива да упростяваме нещата, но същевременно така простото и ясно а, изразяване на основните ни послания е важно, за да стигне пряко до гражданите. А, много често ние всъщност не стигаме до гражданите. И е, голяма част от нашите общества в държавите членки на практика не знаят какво се дължи именно на политиката на сближаване. Европейската комисия би могла да предприеме също много повече в това отношение, за да е, се чуе гласа на регионите в Европа. Ако ние успеем да е, достигнем до колкото е възможно повече граждани в Европейския съюз с нашето послание, действително ще постигнем и повече успехи и повече похвали за работата, която вършим. Не, не бива да позволяваме популизма да доминира и да заглушава нашите гласове. Не се нуждаем от демагогика, нуждаем се от последователни усилия и добра комуникация. Не. Европейските избори, които предстоят, да се надяваме, ще пока... ни дадат една поредна възможност да обясним нашите виждания и успехи. Благодаря и на вас за хубавите думи. Господин Москур. Благодаря, госпожо председател. когато се провежда последното заседание в мандата, е подходящо да се говори по по-различен начин, по по-тържествен начин. На френски казваме времето лети. Времето лети, уви. И това е вярно много бързо мина мандата, но искам да ви благодаря. Госпожа председател, за начина по който ръководихте работата на тази парламентарна комисия, за начина по който ни давахте думата и ни изслушвахте, за начина по който винаги бяхте на ваше разположение. Благодаря за всичко. Госпожо комисар, нека да направя едно признание. Е, от 26 години е, съм в политиката и се е случвало да съм противник на политиката на кохезионната политика. И трябваше да дойда тук в Европейски парламент, за да си дам сметка колко е важна тази политика за цяла, целия Европейски съюз и особено за най-отдалечените региони на Европейския съюз, за отвъд морските територии на държавите членки. И а, съм ви искрено благодарен за това, че показахте желание много внимателно да чуете хората от тези отдалечени райони. 8 души представляваме френските най-отдалечени региони, 11 тук в парламента представляваме отдалечени региони на Европа като цяло. И искам много да ви благодаря за това, че обърнахте специално внимание на тези региони и за това, че положихте усилия за развитието на тези райони. Постигнахме много. Постигнахме много за риболова. В нашите територии за, при, за специалните разпоредби за тях. Водихме много битки и без вашето разбиране нямаше да постигнем резултатите, като в крайна сметка само 7 души представляваме тези региони тук в парламент. Благодаря много и на колегите, които внимателно ни слушаха, които позволиха да се придвижим напред по множество теми. Благодаря много на всички. Аз си отивам от Европейския парламент, след 12 години в политиката, но искам да кажа, че високо ценя времето, което прекарах тук в Европейския парламент. Благодаря много за всичко, което научих от вас. Благодаря за тази прекрасна възможност да си дам сметка колко много прави Европа. И за това колко малко е, я познават хората, колко слабо я познават, колко малко знаят за всичко, което тя прави за тях. Благодаря ви много. Thank you so much, Mr. Monscourt. Thank you. I'll give the floor to Mr. Hetman and then to you, Mr. Gabelli. Господин Хетман, заповядайте. Mr. Hetman. Благодаря ви много, госпожо председател. И аз исках да се присъединя към всички сърдечни благодарности на колегите. Тези пет години работа в Парламентарната комисия по регионални въпроси бяха голямо удоволствие за мен – начина по който работеше комисаря, председателя на комисията, всички колеги. Беше отличен. Благодаря много и на господин Иван Листор, Нисторой, който е огромен източник на познание по темата. Благодаря на всички, с които работихме в тази комисия. Работихме по кохезионната политика за периода след 2020 година. Напреднахме значително и положихме много усилия, за да настоим да има солидарност в Европейския съюз. И мисля, че това е едно от най-ценните ни постижения. И това е част от наследството, което оставяме. Застанахме против различните прояви на егоизъм. Показахме, че всички региони са ценни. Е, показахме, че трябва да се помогне на онези, които имат нужда от допълнителна подкрепа. Някои региони се развиват отлично, други се сблъскват с проблеми. Благодаря ви, госпожо комисар, за сътрудничеството. Госпожо председател, искрено ви благодаря за елегантния начин, по който водехте нашата работа. Благодаря на колегите за всички дебати, които бяха много вдъхновяващи. И отново да спомена господин Ван Нистерой, от вас научих много. И се надявам, че ще продължа да използвам наученото тук в бъдещото си развитие като политик. Благодаря на всички. Постигнахме много през последните пет години и знам, че работата ни се цени високи, високо и в общините, и в регионите, и в държавите членки. И от името на регионите в Польша благодаря. Thank you. Thank you very much for the nice... Благодаря много за тези е, мили думи. Господин Габелик, заповядайте. Благодаря ви много, госпожо председател. Аз съм депутат само от една година. Заместних колегата Илсън, който почина преди една година и който положи много труд за работата на тази комисия и за своя регион в северната част на Швеция. Искам и аз да се присъединя обаче към добрите думи, които бяха казани за начина по който вие ръководихте работата и за начина по който действахме всички заедно тук. Много е важно да сме заедно в този труден момент. И за това и може би е, тук съм единствен представител на групата на социалистите и демократите, така че от името на всичките си колеги от тази политическа група. Благодаря ви много, госпожо комисар. Благодаря ви много, госпожо председател. Благодаря на всички е, е, служители, които помагат да работим за постигане на една по-добра Европа. Благодаря, господин Звер. Благодаря, госпожо председател. Редно е и аз да взема думата, след като, независимо от това, че съм заместник член е, много важни бяха някои моменти, е, свързани с работата на парламентарната комисия. Благодаря много на господин Нистелрой за е, помощта, е, който ни мотивира да работим с много ангажимент за политиката на сближаване. Много важно бе не само съдържанието на нашата работа, но и духа, в който работихме, и настроението в комисията е много важно нещо, защото ние успявахме да забравим различията между политическите групи и партиите. Това беше един дух, който дължим и на вас. Вие винаги сте налагали е, е, е, този дух на единение, защото ние работим в крайна сметка заедно в името на регионите, на е, районите в е, Европейския съюз, е, независимо от това, от коя партия сме. Това е нещо, което действително допринесе за добрия резултат на от нашата дейност. Много съм благодарен за това, че имах възможност да бъда част от вашето семейство. Благодаря за прекрасния начин, по който ръководихте комисията. Това, което мога да кажа е единствено благодаря. Благодаря ви много за всички мили думи. Давам думата на комисаря. Заповядайте, госпожа комисар. Благодаря на всички за тези а, мили думи. Благодаря и за натрупаните приятни спомени заедно още от самото начало, от моето изслушване. И може да се... Е, и, както правилно казахте, има още работа за вършене. Така че ще отговоря на някои от въпросите, които зададохте накратко. Надявам се, че ще продължим да работим заедно. Споделям вашето разочарование. Е, за това, че не се постигна договорено за бюджета преди европейските избори. Щеше да бъде много важно за държавите членки и за местните регионални власти да имат някаква сигурност, някаква гаранция, че следващите проекти няма да започнат с забавене поради твърде късното приемане на законодателните пакети. Много е жалко, че това не се случи да се надяваме, че до края на годината ще приключи работата и именно на това ще настоя в Брюксел. Ще насърча държавите членки да напреднат по преговорите за законодателния пакет, за да може е, с новия Европейски парламент незабавно да започне и е, работата по тристранните диалози. Комисията представи своите предложения още на 2 май, така че не по нейна вина нещата се бавят, а е важно да напреднем и да обсъдим нещата, свързани с програмирането на работата на място. Следващия програмен период трябва да бъде обсъден с всяка държава членка по-отделно а, и това върви успоредно с проектите, които вече тъкат за предния период до 2020 година. Надяваме се, че от 1 януари 2021 година ще сме способни да покриваме изпратените фактури. Преговорите продължават по всички тези въпроси. И разбира се, се боря за предложение на комисията. Това е ясно. От, е, готови сме да приемем предложенията на парламента, ако има такива, и на е, държавите членки също, ако има такива, и те да бъдат обсъждани. По въпроса зададен от госпожа Дамато, нашето предложение – е готово. То е вече в ръцете на парламента и съвета с законодателите, но винаги сме готови да дадем допълнителни разяснения и предложения за конструктивно постигане на компромиси. Благодаря ви много. Благодаря и на регионалните управители в вашите е, държави членки, така че моля ви, предайте и на тях моите е, огромни благодарности. Успяхме да постигнем съюз между комисията, парламента и комитета на регионите в е, работата по нашите предложения. И нещо, което винаги казвам. Важно е да бъде достигнат всеки един европейски гражданин. Европа е европейски проект, това не е проект за нас тук в Брюксел. Проектът е за всеки регион, всяка община, всяка държава членка, всеки един отделен гражданин на Европейския съюз. Затова се опитах да посетя възможно най-много региони, да видя как работят европейските проекти, да е, информирам гражданите, че модернизацията на тази болница или пък ремонта на тази магистрала или пък този научен център се, се подкрепят от европейската солидарност. направих всичко възможно и искам да благодаря на всички за топлите думи. И както каза председателката, постигнахме много заедно, но най-важното е това, което оставяте наследството от този мандат което ще позволи на следващата парламентарна комисия да продължи напред и да работи по регионалната политика с следващата Европейска комисия. Благодаря ви много и се надявам, че ще се видим и след изборите. Всичко най-добро на вас, на семействата ви и на държавите ви. Благодаря. С това изчерпахме разискванията за днес и стигаме до точка разни. Има ли нещо по точка разни, господин Ван Нистелрой? Заповядайте. Имам един въпрос. Дали нашите пилоти са прехвърлени за следващата година? Всички от тях. Вие може би разполагате и с отговор. Аз самата мога да кажа да, всички те са прехвърлени, изпратени са на бюджетната комисия – и на Европейската комисия. Не знам дали комисията иска нещо да каже. Аз благ... забравих да благодаря на собствените си служители Валтер, Люметр, Геде Регио. Искам да им благодаря на всички тях за доброто сътрудничество. Без тях разбира се, нямаше да се справим толкова добре. Благодаря на всички политически групи, благодаря на службите в Европейския парламент, благодаря и на колегите от комисията. Благодаря ви. Следователно изчерпахме и точка разни. Винаги, когато стигам до точка разни, е, поглеждам към господин Ван Нистелрой, но благодаря. Закривам заседанието и сега ще имаме удоволствието да изпием по чаша вино тук. Те ще бъдат сервирани тук в заседателната зала. Освен това, пред залата Госпожа комисаря и аз ще се обърнем към пресата и се надявам да кажем същото.